Thank you. Благодаря. Сега да ви информирам за междуинституционалните преговори. Пред нас е, на вниманието ни е представена темата за промяна на седалището на Агенцията по лекарства и Банковата агенция. Агенцията по за, значи, за економическата комисия агенцията беше банковия орган. Парламентът повтори искането си за политическа ангажираност от страна на всички институции за презглеждане на процедурите за избор на седалища на агенциите и поиска пълното участие на Европейския парламент във всички етапи. Представителството представи мандата от Корепер с изявление на съвета. Парламентът отговори с контрапредложение, в което споменава преразглеждане на съвместната декларация а, и процедурата на седалище. Председателството посочи компромисното предложение. Институциите постигнаха споразумение за приключване на досиетата в писмена процедура след допълнителна консултация в Корепер. Това беше за текущите междуинституционални преговори. Сега преминаваме към гласуването. Надявам се, че всички е, разполагате с картите за гласуване. Най-напред изпълнение на регламентите за медицински изделия и инвитро диагностични медицински изделия. Остен въпрос към комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме проекто доклада на парламента за номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочо, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония. Могат да гласуват само тези, които са пили шочо. Имаме ли кворум? Имаме ли кворум? Нека да гласуваме. Моля, гласувайте. А, пили сте, значи. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме становище по многодишен план за възстановяване на запаса от риба, меч Средиземно море и за изменение на регламенти 1967-2006 и 2017 от две регламент 2107-2017 година. Първото изменение се отвърля. 9 за,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 Доклад по собствена инициатива прилагане на регламент 1107 от 2009 година относно продукта за растителна защита. Доклад, че господин Поч. Господин, а, изменение 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се 59 за, против, въздържали се. Отхвърля се 63 за, против, въздържали се. Отхвърля се 62 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 60 за против, въздържали се, отхвърля се 61 за, против, въздържали се, отхвърля се Агри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, отхвърля се 64 за, против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против, въздържали се, приема се 38 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69 отпада, 70 за, против, въздържали се, Не виждам всички вдигнати ръце. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 72 за, против, въздържали се. Да проверим. 72. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се. Да проверим 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за, против. Да проверим 82. Край на гласуването. Приема се. 83 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се Агри 3 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Агри 15 за, против. Да проверим Агри 15. Край на гласуването. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Агри 14 за против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Устно изменение на НП. Кой е против? Няма никой против. Тогава да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 102. За, против, въздържали се, отхвърля се 103 за, против, въздържали се. Да проверим 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се. Да проверим 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 8 за, против, въздържали се, приема се, агри 22 за, против, въздържали се, да проверим, агри 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 23 за против, въздържали се, да проверим. Агри 23, моля, гласувайте. Край на гласуването, приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се 118 за, против, въздържали се, да проверим.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 Агри 35 за, против, въздържали се да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се 137 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 138 за, против, въздържали се. Да проверим 138. Моля, гласувайте. Много близки са резултатите. Приема се. 141 за, против, въздържали се. Да проверим 141.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 10 за, против, въздържали се. Да проверим Агри 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Агри 12 за. Против. Въздържали се. Да проверим Агри 12. Край на гласуването. Приема се. Агри 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 17 за, против, въздържали се. Мисля, че имаме същия резултат, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Агри 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 24 за, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Един глас разлика приема се. Агри 30 за. Против. Въздържали се. Още веднъж. Агри 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против въздържали се, отхвърля се. Агри 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 18 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Вие сте за. Край на гласуването. Приема се 171 за, против, въздържали се. Приема се 182 за. Отпада всъщност. 172 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 15 за, против, въздържали се. Приема се 180 за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 против, въздържали се, отхвърля се. ЕНП, може би, е против, така ли? Не. Следователно, просто се забави вдигането на ръка, приема се. Компромис 19 за. Против. Виждам, че има разногласия между вас, казва председателката. Не бива да седите на първия ред тогава. Изменение 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се. Да проверим 215. Край на гласуването. Приема се. Колкото и да е странно, 216 за, против, въздържали се да проверим 216. Край на гласуването. Отхвърля се. 222 за против, Екаре за против, отхвърля се. Агри 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против,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 Искате да проверим компромис 1? Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се. Да проверим 56. Край на гласуването. Приема се. 49 отпада. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против. Да проверим 22. Моля, гласувайте.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 Приема се. 29 отпада. 30 и 31 за, против, въздържали се да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 31.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 въздържали се, да проверим 45. Край на гласуването отхвърля се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, Вие ме затруднявате при гласуването, казва председателката. Нека отново да гласуваме 48. ЕКР е са социалистите, зелените са СНП. Моля, гласувайте. Загубихме господина Ика от 50 за, против, въздържали се, отхвърля се 51 за, против, въздържали се 52 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, да проверим 57. 57. Колеги, 57. Искате отново да гласувате? Добре. 57. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме целият текст електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. This was, uh, Mr. <coughs> Да, това беше, господин Поц, доста спорно. Нямаше много голямо мнозинство като резултат.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 Против. Въздържали се. Искате да проверим ли? Според мен се отхвърля, но нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 357. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Трябва заедно да го гласуваме с 89-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Рибарство. Параграф 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Рибарство. Параграф 1. Част 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Рибарство. Параграф 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Шести параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 32 за против, въздържали се. Приема се. Изменение 469 за, против, въздържали се. Ще проверим. Изменение 469. Край на гласуването. Отхвърля се. 33 компромиза. Против въздържали се. Приема се. Компромис 38 за, против въздържали се, приема се. Преминаваме към позоваванията. Изменение 1. За, против въздържали се, приема се. 13 за. А това отпада, извинете. Второ изменение за, против въздържали се, приема се. Трето за, против въздържали се, приема се. Преминаваме към блока. Четвърто, пето, шесто и седмо. За, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към 17 изменение. Първа част за, против, въздържали се, приема се. И 8. Да, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против. Нека да проверим. Начало на гласуването. Края на гласуването. Да, приема се с голямо мнозинство. Имаше нещо в залата и не бях сигурна. Така, 11-то. За, против, въздържали се, приема се. 15-то за, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, е НП? Против ли сте или за? Добре, отново гласуваме. 24-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 18-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим ли? Добре, 18-то. Електронно гласуване. 18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 против, въздържали се. Проверка. 27 гласуваме. Край на гласуването. Да. С, с множество. 29-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 34. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 рибарство, приявил А. За, против, въздържали се, приема се. А, се а, хаш, да, въздържали се, приема се. А, всъщност и съображение. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по проекто становището. Разбира се, гласуваме електронно. Край на гласуването и се приема. Congratulations for having so many compromises on this report. Поздравления за големия брой компромиси. Още един доклад по собствена инициатива разполагане на инфраструктура за альтернативни горива в Европейския съюз. Компромис 1 за. Против въздържали се 1. Компромис 2 за. Против въздържали се приема се. изменение 16 за. Против въздържали се приема се. 17 за против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Работи за опан. Край на гласуването приема се. 19 за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 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Социалистите за или против сте? Проверка, извинявайте.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 68 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверка на втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема 17, 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, екаре, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по проекто становището електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега предстои да гласуваме становището, Озаговено правила и процедури за спазване и прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация относно продукти. 58 изменение за, против, въздържали се. ЕПП, е, НП е разделени ли сте или сте за? Кой е за? против, въздържали се, Отвърля се компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 57. Първа част за, против, въздържали се, ауде. Приема се. 67. Нека да проверим. 67. 57 първа част. Гласувайте. Имате ли желание да гласувате, пита председателката или не? Край на гласуването. Четирима души не искат да гласуват, очевидно. Приема се. Но ако всички бяха гласували, е, може би ще ще по-различен резултат. Изменение 67 за. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, проверка. 76-то изменение.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 86 и 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 93 и 94 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, а извинявайте, с, е, идентично с предишното. И така, девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, проверка.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 113 за. Против. Проверка 113 изменение. Приема се. 114 за. Против, въздържали се, приема се. 15 за. Против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се. Алде е против, отхвърля се. 116 и 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. А, отхвърля се, извинявайте но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Стой деветнайсе. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Да проверим 120 изменения. Край на гласуването. Приема се. 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 128 за против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 129 за. Против, въздържали се, приема се. 130, 130 131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 Край на гласуването. Приема се. 147 за. Против. Въздържали се. Проверка. Приема се. 148 за против, въздържали се, отхвърля се. 149 и 150 за, против, въздържали се, приема се. 151. Устно изменение. Вие против устното изменение ли сте? Не. Тогава го гласуваме.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 против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, Отхвърля се. 163 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Проверка на първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 164. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Проверка. 172 изменение. Край на гласуването. Приема се. 173 за. Против. Въздържали се. Приема се. 174, 176 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 56-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Измерение 4 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. То последното гласуване ли беше? А сега последното, което ще гласуваме – защита на вътрешния пазар на ЕСА и на правата на потребителите срещу неблагоприятните последици от незаконна търговия с домашни любимци. Резолюция по много важна тема. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме Изменение 33. Тук е написано гласуване Амблок, казва председателката. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се 35 за, против, въздържали се, приема се 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Uh, 50. 50 за против въздържали се екаре са за Приема се. Искате да проверим, така ли? Не. 54 за. Извинява се председателката, госпожо Зомер. Искате да проверим 50. Добре, 50, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56 и 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59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 Не съм сигурна. Нека гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 89. Край на гласуването. Приема се.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 Приема се. С това приключваме гласуването днес. Много ви благодаря. Enjoy the lunch. I hear that we... Приятен обяд. Казват ми, че сега правим почивка. Моля ви да бъдете отново тук в 14.30 часа, защото ще чуем австрийския министр. Тя ще говори и за здравеопазване, и за околна среда. Приятен обяд!